Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа, уважаеми колеги. Позволете ми да обявя за открито днешното ни заседание. The chairman, Mr. Brock... Председателят, господин Брок, е на път. Беше задържан от други важни задачи и за да можем да използваме ефективно времето си. Аз временно ще председателствам заседанието, а той ще поеме председателството веднага след като пристигне. Надявам се да нямате нищо против. Благодаря. Първа точка – приемане на дневния ред. Бих искал да ви информирам, че има две промени в дневния ред, тъй като външния министр на Бахрейн отложи посещението си в Европа в последната минута Програмата трябва да бъде модифицирана. Вместо външния министр на Бахрейн, точка 7, сега ще имаме размяна на мнения по измененията към резолюцията за Сърбия. Първоначално това беше предвидено като точка 9. Господин Танов, който е докладчика за Черна гора, е болен Неговата точка ще бъде разгледана след обед. С тези уточнения започваме заседанието с European Parliament Resolution с разглеждане на резолюцията на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2011 година. Докладчик е госпожа Дорис Пак, на която давам думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че заместихте господин Брок, за да започнем на време. Аз след това трябва да отида в друга комисия, където има важно гласуване. И за това не очаквайте от мен сега да повторя всичко това, което казах на последното заседание. Ще се спра най-вече на текстовете, които постигнахме като компромис с колегите вчера. Откакто представих е, е, моя първоначален текст, Получих е, е, позитивни отзиви и предложения, най-вече във връзка с е, управлението. Говори се и в друг микрофон в залата, така че ораторът не може да се чуе добре. Но при всички положения бяха приети е, и важни законови текстове, които улесняват задачата ни. Е, Обсъждахме най-вече две е, точки, които са свързани с е, ролята на нашият представител, ръководител на делегацията в е, Босна и Херцеговина. Е, първият въпрос се отнася до военната собственост Вторият момент е свързан с държавната собственост. Това са неща, които трябва да се изяснят Босна и Херцеговина е готова да поеме пътя към Европа. До края на годината най-вероятно ще приключат основните проекти, които са започнати, включително и с реформиране на законодателството и на управлението в страната. Надявам се, че до тогава и съветът ще бъде в състояние да вземе друго решение. При всички положения лидерите на различните политически е, течения и партии и групи е, постигнаха споразумение за е, обединяване на усилията така че спорните въпроси, които о, съществуваха о, и се съдържаха и в е, първоначалния текст на моя доклад, междувременно вече се решиха по един естествен начин. И така, сега какво трябва да напишем? Е, дали да напишем, че е, нашият че върховният представител трябва да напусне територията на Босна и Херцеговина? има във всеки случай условия, които трябва да бъдат изпълнени. А, 5 плюс 2, напомням за тази формула. От години съществува едно такова условие и ние сме свързани все още с него. Така че е, потърсих формулировка, която да изрази от една страна нашето виждане, че е, представителят не е необходим вече там на място, така че хората да поемат нещата в свои ръце, но и същевременно да посочим условията, които трябва да бъдат изпълнени. И това, което е свързано с моето е, предложение, сега ще... Текст. Resolves outstanding issues of state property and defense property. So, must the outstanding issues, it means the same as if we would say Нерешените въпроси е горе-долу същото като условия. И мисля, че по този начин е, отчитаме и двата аспекта и колегите се съгласиха с мен, че това е добър подход. Освен това, още един проблем имахме с е, защитата на мълцинствата, с закрилата на мълцинствата записахме групи и индивиди, които са засегнати и чието интереси трябва да се отчитат. Още един проблем, свързан с тема, която не бе отразена е, при последното ни заседание. Колегата Белдар е, засегна този въпрос, но е, също времено в Босна и Херцеговина е, веднага се чуха доста остри реакции, насочени срещу мен. Сякаш аз съм казала, че Великия мюфтия в Сараево е такъв и юнакъв. Не, това е, е неправилно отразяване на нещата. Тогава нашето заседание се излъчваше по е, WebStream и аз им казах, чуйте какво съм казала, за да знаете, че това не са мои думи. Така, също времено и а, нещата бяха обърнати наопаки по отношение на господин Додик, бяха неправилно отразени, а, неща, които не са се случвали и не са били казвани, поне от мен не, със сигурност. Междувременно вече нещата се изясниха. Важното е да се разбере, че е, тази организация, която е изключително радикална е, и е, е част от ислямската общност, трябва да намери също пътя към Европа. Този път минава през Босна и Херцеговина. Това е организация Вахабит, която съществува и в арабските страни. Проблема съществува и в Косово. На времето Милошевич бе казал Ислямът е, е заплаха за нас и той е, започва именно от там. Е, да, лошо е наистина, ако Вахабиц е, успее да се наложи в Западните Балкани, не само в Косово, но и в Босна Херцеговина. И по тази причина ние записахме един определен текст, но при всички положения не става дума за мюфтията или за исляма. Не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 тъй като нещата са формулирани ясно. Никой не може да каже, че съм против когото и да било. Всъщност, нашата цел е да отправим предупреждение. И има още едно устно изменение. Това, което много от вас не знаят. Гражданите в Косово и тези, които живеят е, е, в Босна, всъщност не могат да влизат в Босна и Херцеговина. Е, никой не признава техните паспорти. Дори Сърбия вече признава документите за самоличност на тези граждани. Дори и страни, които не са признали независимостта на Косово. А Босна и Херцеговина е единствената страна, която не позволява това. И за това бих искал да внеса изменения. Не, mir Kappes,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 във връзка с измененията, внесени от госпожа Боскурт по граничните проблеми. Знаете, че Босна и Херцеговина има дълга граница с почти всички в региона. Не исках, да, не исках дългото изменение на госпожа Боскурт и не знам дали е съгласна. Моето мнение е, че не можем да предписваме на Босна как да решава граничните си проблеми с съседите. Тя трябва да използва всички възможни средства. Договори, арбитраж, в е, региона сме виждали всичко. С изключение на война, както казвате. Ето защо приемам следното изменение – призовава Босна и съседите да направят всичко, за да избегнат гранични спорове. Това трябва да стане и с Харватска. Не мисля, че ние трябва да посочваме Харватска, тъй като става дума за Босна и съседните страни и трябва да, разго... и трябва да обърнем внимание на този проблем в доклада за Харватска. Мисля, че това беше най-проблемното. поради... Преминавам на немски отново. А, службата на господин Сървенсън, който е нашият е, чудесен представител там в региона, не е само в Сараево. В Баня Лука също има един филиал на, това, на тази служба, едно бюро с няколко души като сътрудници. Ние бихме желали това, тази служба да се разшири, така че и в Паня Лука да работят повече хора, да отворим филиал и в Тусла, тъй като Тусла е много важен град. Сигурно си спомняте, че е, един от бившите кметове на е, Тузла много се застъпваше за едно е, по-добро развитие на процесите в Босна и Херцеговина. Така че ние желаем висшия представител на международната общност да разполага с една много по-солидна инфраструктура и с повече хора там на място. Благодаря много за вниманието. Съжалявам, че може би поизбързах и не засегнах всички въпроси. Трябва да отида и в Комисията по култура. Председателят. Благодаря, госпожо Пак, за това, че отделихте време Искам да ви поздравя и за прекрасния английски, който чухме от вашите уста. Ja? Genau so war es gemeint. ja, ich habe noch. eine. Днес трябваше да дам едно интервю за ирландското радио във връзка с референдума. Затова закъснях. Госпожа Баскот. Джаговина, yeah, I think, uh, we all... За Босна и Херцеговина всички сме съгласни с това, че е хубаво, че има ново правителство или както се казва, тъй като това ще ускори необходимите реформи. Хубаво е, че е прият закона за преброяване на населението и държавната помощ, но мисля, че властите трябва да приложат Дейтънското споразумение, защото не бива да забравяме бежанците и вътрешно разселените лица. Две. Хубаво е, че има комисия, която се занимава с конституционни реформи. Необходими са обаче конкретни резултати, за да бъде приведена в съответствие Конституцията в съответствие с изискванията на международните органи, също така промени необходими, за да стане Босна функционираща държава. Босна може да стане член Европейския съюз като унитарна държава. Жалко е, че ислямската общност в Босна и Херцеговина смята, че проблемът е странен и е жалко, че обръщаме внимание на този въпрос, не би трябвало да се фокусираме върху тази група и да забравяме, че има и други крайни тенденции в региона от местни националисти. Аз мисля, че компромисните изменения, които са внесени, са балансирани и се надявам, че ще могат да получат подкрепата на нашата комисия. Що се отнася до Харватска. има границата е много дълг, те трябва да бъдат решавани. Ето защо внеса своите изменения. Ние ще гласуваме отделно на този въпрос. Се надявам, че ще може да получи подкрепа. Много е важно Харватска и Босна и Херцеговина да намерят решения на граничния проблем. Когато говорим за, за правосъдие и помирение е крайно време е жертвите на изнасилванията от войната да получат правосъдие и всички страни да участват в изработването на стратегията. В моето изменение има разделно гласуване. Надявам се, че повечето части могат да получат подкрепата на докладчика. Господин Сьоренсен вчера потвърди че е необходимо да се постигне напредък. Тези жертви имат нужда от нашата подкрепа. филмът на Анджелина Джоли не говори за зачитане на всички общности. Е, мисля, че аз призовавам за промяна в закона за гражданството, така както настоява и Конституционния съд в спешен порядък. Господин Казини има думата. Господин Качин има думата. Уважаеми колеги, Босна и Херцеговина е една сложна държава и една много чувствителна територия. Затова трябва и ние с много усет и много внимателно да подхождаме към проблемите. Във връзка с една декларация на махабитите имаше буря от недоволство. Но в никакъв случай не бива да се пресилват нещата и да се представят в неправилна светлина. Ставаше дума за един изолиран случай в Сараево, който в никакъв случай не бива да поставя под въпрос положителните процеси в Босна и Херцеговина. Това е една демократична държава, която е, е с ясна европейска перспектива в своята политика. Нашият подход би трябвало да бъде балансиран. Има едно предложение за е, специална извънредна конференция. Помирението все още не е постигнато в Босна и Херцеговина и за това е, са необходими съвсем ясни конституционни промени – трябва да се е, отчита решението е, на съда във връзка с е, Финчи Сейнич. Това е едно дело на водено от Европейския отсъда за правата на човека. Би трябвало да бъдем естествено сдържани, но същевременно и да бъдем ясни в нашата позиция. Имам предвид върховния представител, специалния представител там на място. Също по отношение на Сребреница би трябвало съвсем ясно да изразим мнението на международната общност. Трябва да се намери начин да посочим че все още има е, една тенденция за отричане на геноцида е, в е, тези области. Аз подкрепям усилията на господин Сърнсън. Тусла със сигурност е град, в който е, развитието бе особено положително, така че службата не бива да се ограничава единствено до Сараево. Имаше положителни явления и в Мостар, и на други места, Баня Лука, както бе споменато вече. Проблема за е, военно престъпленията и е, изнасилванията по време на войната – все още не е решен. Все още има твърде много предразсъдъци, твърде много резерви по отношение на а, заклеймяването на извършителите и а, обещетяването на жертвите. Не става дума единствено за финансово обещетение. Жертвите все още се притесняват да поискат възмездие и обещетение международната общност би трябвало да им окаже помощ в това отношение. Включително и с финансови средства, но и по други начини международната общност трябва да помогне на Босна и Херцеговина да стимулира жертвите на тези военни престъпления, така че те да поискат решаване на техните проблеми. В този доклад става ясно, че основният спорен въпрос е дали да гледаме на страната като назряла демокрация или на все още разделено общество след а, конфликта и дали повечето правомощия на властите ще доведе повече ангажираност или стратегията да се придържаме строго към критериите. Мисля, че успяхме да намерим среден път в това число компромис 4. Надявам се, че докладът ще бъде балансиран, който да отразява нашите притеснения, но и съдържа надежда за подобряване, вместо безнадежност, чувство на безнадежност, което ни обзема всички нас от време на време. Искам да кажа няколко думи за компромиса Вахабит. На мен ми се струва, че не размерно въобще да се споменава това. Мисля, че религиозните, религиозния националистичен екстремизъм, както и всеки екстремизъм, е, е нещо лошо. Екстремизмът води до омраза, дискриминация и аз самата съм виждала това по време на гей парада в Белград, където предимно националисти и други екстремисти ме замервах. Но мисля, че като използваме а, а, това изменение, просто ще налеем а, вода в мелницата на онези, които искат да представят мисиоманите за по-черни от дявола. Това налива вода е и в мелницата на хора като господин Белдер, който е, е представител на крайната християнска партия, без да отчита, че повечето християни в Холандия са като повечето мисиомани в Босна, т.е. умерени. Госпожа Ебрисагич. Съвсем накратко. Дорис, както обикновено, е подготвила един много добър текст, който се базира изцяло на, на фактите. И аз съм изключително удовлетворена от този текст, както и от представените предложения за изменения. Искам да направя само една бележка. И тук а, изказвам лично мнение. Става дума за компромисно изменение четвърто. Първоначалният текст ми се струваше по-добър. Всъщност, е, считам, че говорихме за 5 плюс 2. Тази формула 5 плюс 2 беше приета от Европейската комисия, от съвета. Това е формула, която винаги сме прилагали. Нашата резолюция се чете много внимателно в региона. И най-малката дума, която използваме, може да има последици. Да се променя формулировката и да не се използват термини, които са използвани вече, ще бъде забелязано веднага в Босна. И е, ще се поставят въпроси в този смисъл. Хората ще се питат защо вече не се говори за формулата 5 плюс 2, защото тази формула означава, че международната общност, Европейският съюз, имат какво да кажат, дава им се възможност да се изразят. Ние говорим за две изисквания и това трябва да се тълкува на място. Остава се впечатлението, че има само две точки, които трябва да се изпълнят. А че останалите пет са решени. Затова е важно да се върнем към първоначалната формулировка на текста. Благодаря ви. Хубаво ще бъде, ако имате забележки, да, и предложения по този доклад. Той ще стане по-добър. Господин Вайгел. Благодаря господин председател. Иска ми се да се спра на някои детайли по време на днешната дискусия, но най-вече да изразя моята морална подкрепа за докладчика Дорис Пак. В резултат на една кампания сред част от обществеността в Босна и Херцеговина. Тя бе атакувана, а струва ми се, че е, днешното заседание би трябвало да излъчи един положителен сигнал към медиите, към политическите лидери, тъй като ние всички желаем едно по-добро бъдеще за Босна и Херцеговина – ние е, искрено желаем е, развитието там да бъде безпроблемно и е, Босна и Херцеговина да се присъединя към нас. Не е приемливо е, определени е, представители от е, парламента да бъдат е, е привличани е, в някакви вътрешни е, боричкания и е, спорове. Това би трябвало да бъде съвсем ясно. Е, между Европейския парламент и хората в Пасна и Херцеговина съществуват чудесни взаимоотношения и най-добри и искрени чувства. Още нещо. Не е необходимо да прекаляваме с подчертаването на различията в религиозно отношение и в етническо отношение. Босна и Херцеговина е една държава, която наистина представлява нещо много специфично в това отношение. Много неща бяха разрушени по време на войната, но в основата си те все още са на лице. Същевременно аз а, се опитвах през цялото време да избегна а, понятието хабити, но а, ми се струва, че а, ето на, <laughs> и аз не мога да го избегна. Във всеки случай не бива да прекаляваме и с подчертаването на тази много религиозна и много етична, е, етническа същност на, на Босна и Херцеговина. Благодаря във всеки случай много сърдечно на докладчика Дарис Пек, която очевидно е, се опитва да отрази Господин Кука, няма думата. Благодаря, господин председател. Дългогодишният опит на докладчика и близкото и познаване на положението в страната и на основните фактори може да се усети в текста на тази резолюция. Госпожо докладчик, е, вие посочвате проблемите такива каквито са, без те да се омалважават или преувеличават. Е, и това се прави заедно с останалите докладчици в сянка, за да се помогне на страната. Тоест, е, Докладчиците се ръководят от добри мотиви. Искам да поздравя госпожа Пак. Мисля, че тя е свикнала на комплименти, но не пречи да подновяваме тези комплименти от време на време, когато има такъв повод. Тази резолюция е възможност да се насърчат положителните развития в Босна и Херцеговина, въпреки че е постигнат ограничен напредък в повечето от областите на европейската интеграция на страната, считам, че е, новосъздаденото правителство не може да има извинения за допълнително отлагане на провеждането на реформите, свързани с интеграцията на страната. Бих трябва да разработи култура на конструктивен диалог, е, която е в основата на подобен диалог. Законите за държавните помощи и за приброяването на населението са пример как нещата могат да се движат напред в страната и как страната може да работи по въпросите на европейската интеграция. А това няма да е възможно, ако не се постигнат политически съгласия по основните реформи на всички административни нива. Тези въпроси са отразени в повечето от измененията и те са добра основа за един конструктивен, добре мотивиран доклад за Босна и Херцеговина. Аз подкрепям всички компромисни изменения, особено у нези, които се отнасят е, до правата на човека, е, до екстремизма и прочие. Ние настояваме бих да продължи процеса на интеграция. Това е в е, полза на нейното по-бързо развитие. Това е в полза на сигурността на Европейския съюз и на стабилността на региона. Но най-вече това е от полза за гражданите на страната. Благодаря. Председателят. Much, Благодаря. Госпожа Сара Латфорд има думата. Радвам се, че сте тук. Съжалявам, че закъснях малко. Искам да благодаря на колегите Качен и Вагел, които се изказаха от името на групата АЛДЕ. Аз съм докладчик в Сянка. Исках в това ми качество да благодаря на Дорис Пак за изготвянето на добре балансиран доклад, както казаха и колегите. Искам да кажа три неща. Първо, по компромисно изменение 4. Считам, че имахме дискусия вече по въпроса 5 плюс 2 и колко уместно е да се споменава. В четвърти компромис има много прецизна формулировка. Посочва, че властите в БИХ трябва да разрешат оставащите въпроси, т.е. има ясна връзка, която се установява по този въпрос. Мисля, че формулировката е добра. Относно компромисно извинение там се споменава в контекста лакабизма и нуждата от борба срещу всички форми на екстремизъм. Мисля, че това е приемлива формулировка. Да, ние имаме различни форми на екстремизъм. Повечето от тях са резултат от историческото развитие на Босна и Херцеговина и специалното упоменаване на лахабизма се оправдава от това, че тя е привнесена в страната. Трябва да се поставят нещата в контекст, е, да стане ясно, че ние сме против всички форми на екстремизъм и религиозно <clears throat> насилие. Читам, Считам, че трябва да се постави по-голям акцент върху нуждата от конституционни реформи, широки консултации с всички заинтересовани страни, така че ние ще продължим да подкрепяме изменение 45, въпреки че не можахме да му намерим мястото в компромисните изменения. You pointed on me, I couldn't find it very fair, because благодаря. И аз искам да благодаря на Дорис Пак за балансираният доклад, който е резултат на щателни проучвания. Искам да повдигна въпроса за лахабизмът. Начинът по който е записано в 8 компромис, е балансирано и всъщност се посочва проблема в целия регион. Мисля, че ние трябва да се замислим върху факта, че това е явление не само в региона, а в цял свят. В южната част на Средиземно море, дори и в нашите собствени страни може би най-важният център на лахабизма извън а, а, Саудитска Арабия е Лондон. И това е свързано с експорта на тази екстремистка идеология. От... Така че не е лошо да се спомене за износа на екстремизъм и лахабизъм в други части на света. Виждаме какво случва в Сирия. Още един път искам да благодаря на Торис Пак. Господин председател, Моето намерение не беше да обсъждаме толкова надълго и на широко темата Бахабисъм. Тъй като според мен това, което без споменато бе погрешно, трябваше да го обсъдим. Но трябва да се започне отбраната, ние германците обичаме да говорим за това, че е, е хубаво да не се бавиш, когато трябва да се защитиш. А, е, отбрана е необходима, тъй като в Босна има една голяма ислямска общност и вахамизма се опитва именно там да сложи крак и да се наложи. В никакъв случай не можем да се съгласим с каквото и да било радикално поведение, екстремистско поведение и затова смятам, че намерихме едно добро решение. Аз предупреждавам само, че става дума за една голяма опасност, която дори ние не можем да оценим истински, толкова непредсказуема е тя. В този смисъл смятам, че компромиса, който постигнахме е добър, така че всички, е, които се изказаха, в крайна сметка го подкрепиха. Чуде се, защо трябваше толкова дълго да го обсъждаме. Очевидно става дума за нещо, което е, вие смятате за правилно. Що се отнася до Сребреница, аз е, знаете, че винаги съм осъждала случващото се в Сребреница, но ние не сме тези, които а, повдигат обвиненията по отношение на случващото, случилото се в Сребреница. Не бива да объркваме нещата. Сребреница тук няма място. Да. аз съм докладчика на Европейския парламент и се опитвам да формулирам текст, който ще се подкрепи от всички. Няма нужда да продължаваме дискусията за Сребреница. Колегата Боскот не е много доволна с, от компромиса за промяната на границите. Има едно изменение внесено от госпожа Боскот, в което е, нещо се споменава хрватският президент, който е, е казал нещо във връзка с изменението на промяната на границите. Аз не цитирам е, Тадич, не, е, който е казал нещо в Сърбия, не, не цитирам и хърватския президент. Когато започнем да правим доклад за Хърватия или говорим за Хърватия, тогава ще кажем какво е казал хърватския президент. Да. Така че изменението на Емин Боскот няма да бъде прието от мен, защото смятам, че изказването на президента на някаква друга държава няма място тук в този доклад. И още нещо, което много ми тежи и ме притеснява. Сара Латвард и колегата Качин говориха за това. А именно, че трябва да така, свикаме една международна конференция, на която да се говори за Дейтън и така нататък. А, страхувам се, че просто ще изхвърлим бебето заедно с мръсната вода. Не, Необходими са ни нови закони, които да започнат да се прилагат там. За да се започне с е, едно по-ясно държавно устройство, за да се изгради държавата, за да се изградят устоите на управлението с международна конференция няма да стане тази работа. Не бива да бъдем контрапродуктивни. Ние не сме тези, които се сдигнат пръст е, ще ги получаваме какво да правят. Е, хората там на място трябва да вземат нещата в ръцете си, да започнат да променят Конституцията. Трябва е, да се съобразяват естествено и с решенията и на е, Европейския съд за правата на човека в Страсбург по делото Сейдич Финчи, да изградат съдебната си система и така нататък. Естествено, че ние имаме много искреното желание да помогнем на е, Босна и Херцеговина, но повярвайте ми, международната конференция, която да им посочи пътя е възможно най-лошото, което можем да направим. Нека да им помогнем, за да си помогнат сами. Само по този начин те ще запазят хубавите си чувства към нас и ще можем в е, е, дух на добро сътрудничество да помагаме на тази страна. В никакъв случай не бива да е, си въобразяваме, че ние сме тези, които ще ги получаваме. Трябва да сме много внимателни. Всеки от нас трябва да се учи. По отношение на Балканите специално и на страните на Балканите, трябва да знаем, че там има е, неща, които ние все още не сме разбрали истински за тези страни. И трябва да сме изключително внимателни и чувствителни и деликатни. Нека да оставим хората сами да поемат нещата в ръцете си и да се опитат да оправят държавата си. Много ви благодаря за всички забележки и за всички внесени изменения. Е, госпожо Пак, много ви моля да останете още няколко минути, защото госпожа Луначек също иска да ви каже нещо. Е, за съжаление не ви разбрах, е, казва госпожа Луначек. Извинете ме, че сега взимам думата. Трябва да ви възразя по една точка. Зелените се опитаха да формулират компромисен текст за мохабитите, като всъщност се включат всички екстремистски така, течения и тенденции в религиозно отношение. Председателят, приключваме с обсъжданията по тази точка в дневния ред. Благодаря на Дорис Пак. Госпожа Теохарус иска да вземе думата, за да направи едно кратко изявление. Давам думата преди да преминем към следващата точка. Благодаря за тази възможност да представя един хуманитарен въпрос, с който се запознах с нощи. Както може би знаете, в турската преса наскоро излезе съобщение – което предизвика силен интерес сред граждането. Те бяха открити 38 скелета в затвора Дярбекир при а, ремонтни дейности. Те имат в, на тези скелети има следи от 9 мм оръжия, същите като в а, Кипър. Установи се, че няма нищо общо с липсващи лица от турското население. Искам подкрепата на Комисията Европейския парламент – научните органи в Кипър да получат достъп, тъй като стотици семейства живеят в тревога. С повече от 200 души са били хвърлени в затвора в Дярбекир след войната през 70-те години. Председателят. Благодаря ви за тази информация. Е, бих предложил да се обърнем към Турското посолство за изясняване на обстоятелствата. Може би нашият е, докладчик по темата Турция ще има предвид и това, което вие казахте и естествено е, резултата от нашето проучване. Дайте ми е, възможност, моля сега да обявя следващата точка от дневния ред. Е, резолюция на Европейския парламент за доклада за напредъка на Турция. Е, госпожа Амен Ройтен. Благодаря, господин председател. В е, тази комисия през януари аз предложих проекта за мой доклад за напредъка на Турция през 2011 година и тогава е, изразих е, моята надежда, че комисията и съвета ще подкрепят е, моето виждане за е, това, че е, едно тясно сътрудничество с Турция е, ще допринесе за е, едно по-добро економическо развитие и благосъстояние не само в Турция, но и в Европейския съюз. Тук е, е, ще подчертая най-вече економическия потенциал, потенциала за е, растеж в Турция, стратегическото значение на Турция като партньор по отношение на енергийните доставки, а, също и някои измерения на външната политика на Турция, които са изключително важни за нас. Важно е при всички положения да има един е, автономен подход е, към проблема и от страна на Турция и от страна на Европейския съюз. Естествено, че Турция е, задължително трябва да изпълни поетите ангажименти. А това означава да се постигнат конкретни резултати в усилията за реформи. Не само това – трябва да има подобряване в взаимоотношенията с някои от съседните държави. Мисля, че също така трябва да се отвоят условията, за да се създадат условия, така че определени глави да отбележат напредък. Разбира се, в областта на правата на човека остава още много работа. Господин председател, в контекста на външната политика и борбата с тероризма, мисля, че ако си сътрудничим по-интензивно, можем да постигнем повече. Както за нас в Европейски съюз, така и за Турция. През януари аз изразих сериозната си загрижност за свободата на изразяването в Турция и свободата на пресата. И а, дългият период а, на предварително а, задържане, както и множеството дела заведени срещу журналисти. Това е послание, а, което изпратих през януари. Мисля, че има консенсус, че сега е задължително да проявим категоричност, балансираност, но и обективност в посланията, които изпращаме на Турция. Ние трябва да изпратим послание а, в съответствие с което да предприемат действия. Не е необходимо да се навлиза във всички подробности. Не смятам, че трябва да включвам всичко, което ми е било казано в резолюциите, тъй като ще стане като а, миналия път. А, целта не е всеки път да приемаме текстове, които са еднакви, също като предишните. През януари бяха внесени 461 изменения. Аз мога да работя с докладчите в Сянка в Страсбург, за да постигнем компромисни изменения. Благодаря на колегите за много конструктивното сътрудничество. Сега имаме 29 компромисни изменения, благодарение на положените усилия. Те бяха раздадени в понеделник вечерта. Компромисните изменения обхващат основните моменти. Споменах законодателството за тероризма, броят на лицата, които са в предварителен арест. Споменавам това, защото трябва да идентифицираме ясно трудностите. Това сме се опитали да постигнем в компромисите. Е, ние говорим по, по по-конкретен начин за законодателство за борба с тероризма и наказателния кодекс, тъй като това са тъй като става дума за въпроси, които са били предмет на доста по-широко тълкуване ние сме извадили конкретни разпоредби от наказателния кодекс и закона за борба с тероризма, които според нас трябва да бъдат променени. Друг въпрос е свързан с взаимоотношенията между правителството и опозицията. Моята теза, която застъпвам в компромисните изменения, е, че е задължителен диалога между правителството и опозицията и между тях да има сътрудничество. Изразихме загриженост относно случаи, които се гледат в съда. Става дума за дела срещу депутати, членове на най-голямата опозиционна партия. Когато говорим за депутатите, те не могат да вършат своята работа, ако на тях виси опасност от съдебен процес. В този случай демокрацията е невъзможна. Тези въпроси също трябва да залегнат в текста. Господин председател, друг въпрос, който беше повдигнат, е свързан с съдебно решение за журналиста Храндинг, който беше убит и според мен това е много важен въпрос, тъй като има връзка с върховенството на закона и откритостта. За нас това е възможност да кажем отново, че е необходимо да се направи необходимото разследване на смъртта на Хран Тинг. Смятаме, че е, съдебното дело не би трябвало да означава нещата да потънат в е, забвение. Господин председател, това са основните е, въпроси. Ние трябва да продължим разговорите по споразумение за свободна търговия, реформите в Министерството на правосъдието. Това е първата стъпка в правилната посока. Призоваваме Европейската комисия да обмисли мерки, които са необходими, за да се открие глава 24 на преговорите. Не възнамерявам да навлизам във всяко изменение. Искам да кажа, че ако разгледате компромисните изменения, ще видите, че те имат много достоинства. По отношение на Кипър, по този въпрос не беше възможно да се постигне компромис. Защо? Чисто и просто, защото текста в проекта за резолюция е обективен. Заедно с това текстът представя по пределно ясен начин нашата теза относно взаимоотношенията между Турция и Кипър. Бих задала следния въпрос на колегите. Знам, че сте внесли изменения и въпросът е, ще държите ли да се гласувате или ще ги отеглите, но текстът ще остане такъв какъвто е. Благодаря на всички за участието. Надявам се, че утре вотът ще бъде успешен. Тази резолюция е много ясна и обективна и се надявам, че и утре ще мога да твърдя същото, след като мине гласуването. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Рита Омен Ройтен за чудесната работа. Докладът е балансиран и положителен. Положителна е и програмата, която предлага комисаря Фюле за придвижване на нещата. Моята група даде значителен принос в направените изменения и в преговорите с Рия, за да се постигне настоящият балансиран резултат. Всъщност това е към което се стремим. То е и необходимо с оглед на значението на отношенията между Европейския съюз и Турция, още в момент, в който Турция повече от всякога играе важна роля в съседния регион. Има обаче и нови предизвикателства. От юли ще председателството се поема от Кипър. И аз си мисля, че това ще изисква много добра преценка, деликатност а, и добър подход от всички и особено от Турция в, а, по отношение на взаимоотношенията с Европейския съюз в процеса на преговори. Смятаме, че е много важно е на призивът за, откри, за отваряне на нови глави. А също така се казва по много категоричен начин, кои проблеми според нас се открояват в съдебната система. Делата, които са посочени, са важни и разбира се, в проблемите, свързани с свободата на изразяването и плурализма в медиите. И случаят Търгенекон, разбира се, е от централно значение. Разбира се, моята група се вълнува от злоупотребата с, с законодателство за борба срещу тероризма. То се използва за преследване на лица, които са или от опозицията, или изразяват различно мнение. Що се отнася до Кипър, моята група ще държи на балансиран резултат – и изход и ще се бори за това. Искам да напомня в това отношение, че вчера бяхме с представител на съвета и аз го попитах за идеята за конференция за Сирия, която Турция възнамерява да организира и дали ще бъде отправена покана и към е, Кипър. Е, бях окоръжена от отговора. Мисля, че въпросът е, ще бъде е, ще залегне в е, доклада. Благодаря още един път на докладчика, на колегите. Искам да спомена Реймано Биозо, нашия докладчик в Сянка, който не можа да дойде тук, защото е болен, но ме помоли а, да е, изразя и неговата теза. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря много на е, докладчика Омен Ройтен за добрата работа от години сме едини в така, отношението си, че става дума за една парадоксална ситуация в Турция. Но същевременно не можем да не признаем, че има трудности, е, най-вече в е, е, друго отношение на воденето на един стратегически диалог с Турция. Хубаво е, че Естествено, е, процесите е, се развиват е, в економическо отношение и по отношение на сътрудничеството. Добре. Някои от посланията, свързани с правата на човека, с демокрацията, с правовата държава, все още недостатъчно добре са покрити от Турция. Тя би трябвало да предприеме повече усилия, за да отговаря и на стандартите на Европейския съюз. Дори, е, дори в известна степен забелязваме влушаване на ситуацията. През декември имаше арести на журналисти, които са неприемливи. Други са в затвора. Същевременно приветстваме е, едно движение в посока е, решаване на кюртския проблем от страна на правителството, но е, би трябвало да си даваме сметка, че и двете страни трябва да се стремят към решаване на проблема във връзка с годишнина на Ечелан в Париж, в Кьон и в други градове на Европа имаше проведени акции срещу определени офиси, срещу определени редакции на вестници, на печатни издания би трябвало да се има предвид и това. Е, естествено, че много тревожно е, е, ни са някои други проблеми. В компромис 11 е засегнат въпроса. Ние желаем едно по-детайлно е, анализиране на е, обвинителните актове, на е, съдебни решения издадени от е, съдебните органи или органите за наказателно преследване в е, Турция. Комисията би трябвало да се занимае с този въпрос. По отношение на новата конституция, е, парламентът е на добър път, но и през 2010 година ни се обещаваха много конституционни промени и нека да погледнем изменение пето. 5 в доклада за напредъка би трябвало много точно да е, опишем нещата. 23 и 24 глава трябва да се отворят колкото е възможно по-бързо. Всички са съгласни с това. Ние желаем едно ускоряване на стратегическия диалог. Ние желаем е, една подчертано е, важна роля на Турция в това отношение и в региона. Трябва да е, продължим да подчертаваме колко важен е този стратегически диалог е, за Европейския съюз, когато разговаряме с нашите турски приятели. По отношение на визовата либерализация, по отношение на митническия надзор на Европейския съюз и така нататък. Има определено придвижване напред, така че аз се надявам, че нещата ще имат положителен край. Господин Ламсторф, това, което споменахте за анализ на комисията е едно чудесно предложение, аз го подчертавам също. Много важно е да се анализират съвсем сериозно нещата и призовавам комисията да го направи. Необходим ни е един такъв анализ на всичко, което се прави от страна и на законодателя, и на съдебната система. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Хойман Ройтен. Днешната дискусия, утрешното гласуване са много полезни, много важни. Вярно е, че има критика, но всичко това се вписва в конструктивната критика и ще помогне за преодоляване на трудностите в Турция, свързани с ефикасността на съдебната реформа, свободата на изразяване. Така че критиката е конкретно насочена. Освен това е стимулираща, според мен, за турските власти, защото откроява кои са пътищата за постигане на напредък, за реформи, както в областта на конституционните промени, така и в наказателния кодекс или закона за борба срещу тероризма. Това е добър доклад, тъй като той отчита нашата отговорност като европейци. Ако искаме Европейският съюз и европейската перспектива на Турция да остане двигател в реформите на тази страна, е наложително от страна на Европа да имаме инструменти за действие, като отворим глави 23-24, що се отнася до човешките права и правосъдието. Намирам общия подход за интересен. Това е доклад, който се обединява стратегията, която беше избрана от Европейската комисия, а именно за една позитивна програма. Това е стимулиращ доклад, който залага на възможността за постигане на определени решаващи реформи за демократизацията на Турция. И искам да благодаря на госпожа Омен Ройтен, която е извършила много интересна работа. Заедно с колегите искам да наблегна на един, едно изменение, което не е част от компромисните изменения, което буди безпокойство свързано с ефекта върху околната среда, върху екологич... и върху археологичните обекти. Защото има отрицателен ефект от някои действия, които се предприемат. Тези действия са вредни за околната среда. И за това искам да подчертая, ако не греша, изменение 70-то, което ще бъде гласувано. Освен това, за случая с журналиста, който беше убит. И в този смисъл бих искал, че е важно да се отчете работата на президентството в Турция, където има доклад изготвен, че тези, които са пряко или косвено а, за виновни за този случай, не са били а, в някои случаи не изпратени пред а, правосъдието. Така че това хвърля сянка върху правосъдието в Турция. И това не е подчертано в доклада, за това може би трябва да наблегнем на нуждата от предприемането на съдебни действия. Благодаря отново на докладчика за високото качество на нейната работа и се надявам, че утре ще гласуваме един доклад, който ще бъде полезен за бъдещето на тази страна. Благодаря, госпожа Оймент господин Ван Орден. Аз също искам да поздравя Рия. Това е много труден, много спорен въпрос и считам, че Рия по много насърчителен начин се е справила с задачата. Има някои области, където имаме различия, но като цяло бихме могли да подкрепим доклада. Изключително важно е да видим напредък що се отнася до връзките ни с Турция, да отправим положителни сигнали. Трябва да отчетем, че напредъка на Турция е в наш интерес, както и в интерес на Турция. По няколко конкретни въпроса искам да кажа следното. Унези, които искат да участват и цяло в демократичния процес на Турция, трябва да се откажат от насилието и трябва да сме много категорични по този въпрос. Имам предвид терористичните действия на ПКК. Необходимо е да се намерят компромиси между всички заинтересовани страни. От турска страна не трябва да се е, иска непрекъснато да прави отстъпки, след като не получава нищо в замяна. Но като цяло, господин председател, мисля, че докладът е добър и бихме го подкрепили. Благодаря. Господин Хаджи Георгио. Скъпи колеги, аз също бих искал да благодаря на госпожа Омен Ройтен Познаваме се от работата в смесения е, парламентарен комитет Европейски съюз е, Турция. Е, междувременно вече знаем какви са позициите на неправителствени организации, на телевизии, на медии във връзка с арестите на журналисти, редактори, опрекнати, че поддържат контакти с КЦК, една групировка в рамките на ПКК. Част от тях са хвърлени в затвора в Турция и това показва вече образа на една Турция, която очевидно се сблъсква с проблеми е, по пътя към демокрацията. Европейският е, съюз е, и Европейският парламент в частност до този момент не е упражнил достатъчно ефективен натиск за решаване на проблеми рамките на 20 милиона души. Сега, по отношение на 23-24 глава. Ние нямаме нищо против отварянето на тези глави и процеса е, на преговорите с Турция, но е, би трябвало е, да си даваме сметка за това какво трябва да се предприеме от страна на Турция по време на кипърското председателство. Ние дори сме много заинтересовани по време на кипърското председателство да се отворят тези глави. В никакъв случай е, обаче не можем да се съгласним с една е, позиция от страна на, на Турция, че е, няма нужда от контакти, няма нужда от никакви, никакъв обмен на информация с Кипър. Много колеги засегнаха този въпрос. Турция желая да се отворят капи... въпросните глави при преговорите, но също време, но когато стане е, е, дума за конкретни действия по отношение на е, отварянето на Турция към Кипър, тя отказва да предприеме и каквото и да било усилие. В никакъв случай ние не можем да престанем да настояваме за от... изтегляне на турските войски от Република Кипър. Е, става дума за кандидат за пълноправно членство, е, който е, очевидно не желая да се съобразява с съответните резолюции на ООН за отварянето на пристанището на Фамагуста да, Република Кипър също е призвана да предприеме съответните стъпки в това отношение, е, но и е, Турция трябва да прехвърли управлението е, на ООН. Да, става дума за резолюция 415 в, за Бенин да канис. За изменение 415 В резолюцията на ООН не става дума точно за това, което е записано в 415 то изменение, така че ние би трябвало да се съобразяваме с текста на резолюцията. Що се отнася до чуждестранните предприятия, се смята, че е, когато става дума за кипърски е, е, инвестиции, е, Европейския съюз би трябвало да се въздържа. Струва ми се, че в това отношение Европейския съюз би трябвало да извърши все още доста работа е, в контактите с е, нашия партньор. Председателят. Е, списъкът на желащите да се изкажат е толкова дълъг, че едва ли ще успеем да ги слушаме всичките до края на преди обедното заседание. Минута, минута и половина е регламента. Колегата Дав. Ендрю има думата. Well, uh, Mr. Ще се опитам, господин председател. Две заключения от заседанието на съвместния парламентарен комитет в Истанбул миналата седмица. Първо, конституционният процес е, е по-плуралистичен и по-развит, отколкото мислехме. И очевидно това е ключ към всичко онова, което ще се случи в Турция и както и между Турция и съседите й. Ето защо е задължително да продължим да наблюдаваме развитието на този процес. Господин Чичек, председателят на Народното събрание, който е председател на комисията, разработваща Конституцията, определено е отворен към идеята членовете на Европейския парламент да играят роля. Това е хубаво и трябва да продължим да го правим. Вторият въпрос е свързан с Кипър. Съгласен съм, че перспективата Турция, че вероятността Турция да направи отстъпки за Кипър в момента е 0, така че топката е изцяло в полето на правителството на Кипър. На мен ми се струва, че кипърското председателство на съвета би трябвало да отговори на блъфа и изрази желание да продължи с отварянето на глави 23 и 24. Мисля, че това е единственият начин на парализът по кипърския въпрос да се преодолее. Благодаря. You, uh... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Рия Омен Ройтен. Мисля, че тя е разбрала много добре, че на нещата трябва да се гледа и от двете гледни точки – Това е изключително важно, защото сега имаме положителен дневен ред и вървим напред. Това е от особено значение за взаимоотношенията ни с Турция, защото ние в Европа трябва да работим заедно с Турция, така че реформите там да се осъществят. Правата на жените е една от областите, в които има нужда от напредък. Миналата седмица аз бях в Турция и въпроси като правата на човека, реформа на съдебната система, права на човека, права на жените са част от общата картина. И ако искаме да направим нещо за злоупотребата с законите за борба срещу тероризма, ще трябва да работим заедно с Турция, за да видим как може да се върви напред. Аз мисля, че глави 23 и 24 трябва да се огледат, за да можем да направим промени, водещи до истински реформи. Можем да играем важна роля. Говорейки за Кипър, искам да изразя надежда, че и от двете страни ще има воля да се постигне напредък. Това би било стимул за кипърското председателство да намери решение. Благодаря. You, Благодаря, господин председател. По въпроса за Кипър искам да кажа, че а, от една година насам, онова на което сме свидетели а, от страна на Турция е агресивно отношение, що се отнася до решаване на кипърския въпрос. Те просто повтарят своята политическа позиция и мисля, че те очакват предстоящото кипърско председателство на съвета. Възниква и проблема, и свързани с изключителната економическа зона. Госпожа Олмен Ройтен успя да разработи документ, който се опитва да примири двете гледни точки. Опитва се, тя се опитва да опитва да направи така, че доклада да е приемлив за всички групи. Бих призовал госпожа Омен Ройтен да излезе с компромисна резолюция, която да е свързана с решаването на кипърския проблем и проблемът с а, турските заселници в окупираната част. И броят на тези заселници е много голям. Това пречи на намирането на решение. Ако заселниците от Турция останат в северната част, при това в такива бройки, това ще бъде проблем. Аз съм внесъл изменение, с което настоявам Турция да сложи край на процеса на незаконното заселване на северната част на Кипър. Това е в момента по този начин се отдалечаваме от решението, вместо да се доближаваме към него. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка и няма да повтарям това, което другите казаха за качествата на доклада. Ще кажа няколко думи за кюртския проблем. Госпожа Омен Ройтен е успяла да постигне добър компромис в параграф 22 и признаването на необходимостта от политическо решение. Бих искала обаче тя да се занимае повече с параграф 33 и злоупотребата с а, законите за борба срещу тероризма. В а, нашата, груп, нашата група е внесла изменения, призовавам я да ги огледа. В а, всичките арести има злоупотреба с законодателството. Джефри Ван Орден казва, че има организации, но не се създава легитимно пространство за легитимни избрани кюрдски представители, които да участват в процеса. Ако непрекъснато се криминализират представители на кюрдите, политическото решение ще продължи да обягва. По отношение на Кипър не съм съгласна, че госпожа Омен Ройтен е балансирана и има нужда от е, промени в е, параграф 25 поне да се отчете на изпълненото обещание на Европейския съюз, който обеща е, търговия, която да сложи край на изолацията на Турция. Това е рана, която продължава, да, е, която въобще не е излекувана. Радвам се, че госпожа Алмен Ройтен е отчела и изменения към параграф 34 и споменава пътната карта към визовата либерализация. Това е целта и се радвам, че тя го казва ясно. И накрая Искам да приветствам 20 параграф за правата на ЛБГТ. Трябва да внимаваме малко повече с спазването на регламента за изказвания, иначе няма да се справим с дневния ред. Да, много ви моля. Господин ли сега ще вземе думата. Благодаря ви. Присъединявам се към е, благодарностите е, за доклада. До този момент не сме получавали толкова прецизен доклад, е, който също време се занимава с толкова критични въпроси, като съдиите, свободата на словото. Аз подкрепям процеса за конституционна реформа, е, който е, е свързан с е, визовата либерализация, а също и с създаването на един съвсем ясен план за отделните етапи и срокове Турция е, очевидно е тръгнала по пътя на конституционната реформа и е, това е свързано естествено и с реформиране на съдебната система и отваряне на главите, за които говорихме. Опозицията е, подкрепя този процес. Освен това, последните избори показаха, че там има потенциал за провеждане на свободни, демократични избори и така би трябвало да бъде и в бъдеще, за да не се забавят процесите. Аз бих искал да поздравя докладчикът Омен Ройтен за това, че се е опита отново да направи много силен доклад. А, има наистина много положителни елементи в него, най-вече фактът, че за първи път се отправя много ясен призив към съвета да даде мандат на комисията да започне диалог с Турция за установяването на, на диалог за либерализиране на визовия режим с единствената страна, която има статут на кандидат за членство, която все още е, има визов режим с Европейския съюз. А, аз смятам, че това ще спомогне за увеличаването на търговско-економическите контакти, за контактите между хората, защото е недопустимо една страна кандидат за членство, нейните бизнесмени, нейните учени, студенти да не могат свободно да пътуват в страните членки на Европейския съюз. Присъединявам се към бележките на госпожа Лутвърт и господин Дав във връзка с кипърския въпрос. Смятам, че наистина докладът отново не е балансиран по този въпрос смятам, че е необходимо да се подчертае ангажимента на Европейския съюз да изпълни е, своите обещания от заключенията от април 2004 година за слагане край на изолацията на турската кипърска общност и за постигането на цялостно решение по кипърския въпрос преди предстоящото кипърско председателство, защото едно такова председателство без, без участието на кипърските турци няма да бъде справедливо представено целият остров. Още един път благодаря и желая успех. Мистер Ручек. Господин Ручек. Entschuldigung. Já bych chtěl též pogratulovat zpravodajce za velmi vyvážený. Бих искал да поздравя докладчика за балансирания, обективен и конструктивен доклад. Докладът отчита постигнатия напредък в Турция, като организирането на изборите през миналата година – Подчертава също възможностите за създаването на нова конституция. Освен това, подчертава и постигнатото в съдебната система. Има критика в това отношение, както и критики по отношение на свободата на печата. Но сега искам да се спра конкретно на кипърския въпрос. Считам, че докладът е изключително балансиран. Той е балансиран между позицията на Турция и тази отстоявана от Кипър. За Турция е контрапродуктивно да не няма отношение с държава, която ще председателства Европейския съюз. Трябва да се положат усилия за разрешаване на кипърския проблем – за се урегулират отношенията между Кипър и Турция и а, Турция и Европейския съюз. Следва да се отчита географската значимост на Турция. Трябва да се а, позволи от турска страна да се а, води диалог между НАТО и Европейския съюз а, и да се вдигне ветото за участието в Европейската агенция за отбрана. Очитаме също ролята на Турция в Близкия изток. Почертават се някои въпроси, свързани с Пакистан, Афганистан. По всички тези въпроси е необходимо задълбочено сътрудничество между Европейския съюз и Турция. Оставащите проблеми, свързани с Кипър, не трябва да пречат точно обратното, Европейският съюз и Турция трябва да следват конструктивна линия и да помогнат на двете общности. Както Турция, така и е, ООН да продължат преговорите. С 78% надхвърлихте е, времето, което ви се полага, скъпи колеги. Очевидно трябва да бъда по-строг, инак е, няма да се справим с програмата за преди обедното заседание. Много ви моля е, да се съобразявате с регламента, който сме въвели. Господин Комоцакос. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Рия за отличната й работа. Това е добър, балансиран доклад. Бих искала да подчертая следното, господин председател. Считам това за много важно. Високият те разходи за отбрана от 3,5-4% от БВП, които Турция, Гърция беше принудена да заделя, са част от причините за сегашната криза но Гърция не страда от национален мазохизъм. Ние не искаме да харчим милиарди евро за отбрана. Гърция има основания да счита, че е изправена пред непрекъсната заплаха от изток. И това са думи на нашия министър на отбраната. Освен това, Турция с политиката си на нарушаване на международното право и с провокациите в Егейско море задълбочава нашите опасения. Поради всички тези причини, уважаеми колеги, искам да ви припомня и заплахите срещу Република, на Република Кипър, ескалирането на отношенията с Израел, също ролята на Турция в Сирия и Ирак. Всичко това е една основна характеристика на външната политика на Турция. По всички тези причини ние не можем да игнорираме положението. Трябва да отправим ясно послание към гърците, които сега преживяват огромни саможертви, да стане ясно, че Европейският парламент силно обесърчава Турция да продължава това не спазване на международното право, тези провокации и създаването на кризисни ситуации в Егейско, Егейско море. Защото не е устойчиво да се поддържат такива високи разходи за отбрана в настоящата криза. Благодаря. Господин Пападополос има думата. Госпожа Пападополос. Поправя се председателят. Ораторката не се е включва микрофона. Благодаря, господин председател. Ние непрекъснато казваме, че Кипър е проблема за присъединяването на Турция към Европейския съюз. Мисля, че нещата са точно обратно. Турция следва да разбере, че и тя трябва да положи усилия и че Кипър не е пречка на пътя и за преговори. От 1974 година Кипър е жертва, а Турция е заплаха за Кипър. Те продължават а, незаконното заселване на северната част на острова, не сътрудничат в достатъчна степен, не полагат а, усилия за разрешаване а, на проблема с безследно изчезналите лица. Протоколът от Анкара трябва да се приложи изцяло. Турците не трябва само да отправят заплахи срещу Кипър. Струваме се, че микрофонът на ораторката е изключен. си Στις υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Благодаря. Турция има задължение към Европейския съюз и трябва да изпълни тези свои ангажименти. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя докладчикът за отличната й работа. Тя трябваше да се справя с близо 500 изменения и се справи много добре. Сега искам да помоля за едно пояснение, компромисно изменение 23 относно политиката за визите. Аз изпратих бележки и чрез имейл. Читам, че не е ясен този въпрос за либерализирането на визовия режим с Турция. Трябва да припомним, че преди няколко години външният министр на Турция каза, че ще отнеме правата на визи на граждани на Сирия, Судан и други държави. Читам, че това компромисно изменение е твърде двусмислено. В компромисно изменение 14, от друга страна, където се се говори за Европейската конвенция за правата на човека. Не знае дали тук правилно е цитирана конвенцията или не. Господин Хауит, благодаря на госпожа Омен Ройтен. Аз ще проуча много внимателно имейли от вчера и ще направя нужните коментари. Приветствам компромисните изменения. Те целят да представят едно по-положително виждане. Измененията, свързани с отварянето на глава а, енергетика, ще бъдат допълнително гласувани. Също при, при, приветствам изменение 215 както и изменението свързано с синдикалистите. По компромисно изменение 22 съм съгласен с няколко коментара, които бяха направени по а, делото а, KCK. Има а, възражение за това, че има прекалено дълго задържане на а, лицата. Аз искам да приканя докладчика да разгледа отново компромисното изменение. Аз от своя страна оттеглям изменението си 397. Приветствам компромис 24, но в 25-то изменение не е включила моето предложение за механизъм. Ние не само искаме прилагането а, на конвенцията срещу изтезанията, да бъде разработен механизъм, така че се надявам, че в списъка за гласуване ще бъде отразена думата механизъм. Господин Креселдърф, благодаря, господин председател. Може би този доклад ще ни помогне да раз късаме е, гордиевия възъл, е, най-вече по отношение на е, взаимоотношенията Турция-Кипър. Но очевидно е, така става дума за това, е, ако ти ми дадеш и аз ще ти дам. Е, много често, е, като че ли имам това усещане, че ние даваме, ама отсреща не получаваме чак толкова много. Анкарския протокол все още не е подписан. Все още продължават тези незаконни заселвания в Северен Кипър. Нещата ми напомнят за така, заселванията и селищата Израел-Палестина. Да, 23-24 глава ние ще ги отворим, но а, като ответна мярка очакваме все пак едни по-осезателни резултати във връзка с поети ангажименти от Турция. Струва ми се, че можем да бъдем малко по-умерени в така действията си, е, малко по-умерени и в темпото, защото става дума за един двустранен процес. Естествено, винаги съм се застъпвал за е, Турция, но е, при всички положения трябва и тя да направи повече усилия. Госпожа Омен Ройтен много добре е представила нещата. Господин Качен има думата сега. Благодаря, господин председател началото искам да кажа колко важно е членове на, Европейския, на Турския парламент а, а, да посещават редовно Брюксел, защото говорим за парламентарна демокрация. Все повече посетители идват от Анкара и това създава по-добра атмосфера за бъдещето на страната. Искам да подчертая един прост факт. През юли ще отворим Две глави за Черна гора 23-24. Това е нов подход, нова стратегия. Стратегическото решение на Европейската комисия е такова. Когато има нещо за Македония, например, трябва да се отнася и за останалите страни, всички, които вече водят преговори или ще започнат скоро преговори за присъединяване. Трябва да започнем с 23 и 24. Това са две глави, които ни позволяват да се справим с най-чувствителните въпроси и по мое мнение това е най-добрият начин да се постигне напредък в отношенията ни и с Турция, да се създаде много по-добра атмосфера не само в Турция, но и в Кипър. Става дума за човешки права, за медии, за ситуацията в затворите, за съдебната реформа, за всичко, което е от особена важност за нас – за присъединяването на тези страни към Европейския съюз, ако това е възможно. Но е необходимо да се постигне напредъка. Отново, глави 23 и 24. Това са магически числа. Благодаря ви много. Господин Филори от името на Европейската комисия. Yes, да, господин председателю, благодаря ви много госпожо докладчик, уважаеми депутати от Комисията по външни работи. Позволете ми от името на Европейската комисия да поздравя докладчика за справедливия, балансиран проект на доклад. Вчитаме, че констатациите в голяма степен отразяват оценката на Европейската комисия – от е, доклада ни за напредъка на страната за 2011. Аз ще се огранича, господин председателю, до тези изменения, е, където се посочва комисията. Компромисно изменение пето иска да се е направи оценка на конституционните изменения от 2010 и това да стане в доклада за напредъка за 2012. Ние ще го направим, това е част от задачата ни в това проследяването, доколко Турция отговаря на политическите критерии относно демокрацията и спазването на основните права. Що се отнася до компромисно изменение 11 и искането за конкретен анекс за делото, Енергекон, Искам да подчертая, че задачата на комисията е да следи функционирането на съдебната система, дали се спазват правата на свобода, на сигурност, на справедлив процес. Накратко, комисията не разглежда детайлите на отделни съдебни дела, а доколко те са законни. И този въпрос фигурира в голяма степен в докладите ни за напредъка и това ще бъде и в предстоящия доклад, който ще се представи през есента. Освен това, ние осъществяваме дейност и в сферата на партньорските проверки. Такава проверка беше извършена в съдебната система през 2011 и на вебсайта на европейската делегация в Турция а, може да се намери документа. Следващата партньорска проверка ще се фокусира за съдилищата за тежки престъпления, където се разглеждат а, такива дела, като а, Чук, Енер, е, Егенекон и други. След като се финализира доклада от тази партньорска проверка, той ще бъде предоставен на разположение. Господин Портман от службата на Върховния представител, който отговаря за отношенията Европейски съюз с Турция в сферата на външната политика. Имате думата. Благодаря ви, че ми давате възможност да се изкажа. Искам да приветствам работата на докладчика и да кажа колко доволни сме особено по алинея 36, където се говори за стратегическата роля и за синергиите във външната политика между Европейския съюз и Турция. Турция е основен приоритет за върховния представител и ние в ЕСВД тази година сме заделили значителни ресурси за отношенията ни с Турция, както в светлината на арабската пролет, както така и имайки предвид, че това е важен елемент в развитието на външната ни политика и в положителната ни програма в това отношение. Ние вярваме, че работата на Европейския парламент дава насърчение за допълнително засилване на координацията между турската външна политика и тази на Европейския съюз и за това ние приветстваме положителните референции в това отношение, съдържащи се в доклада. Докладчикът, госпожа Омен Ройтен, има думата. Благодаря, господин председател. Нека да започна отзад напред и да благодаря на господин Портас и СВД за хубавите думи. От своя страна ние ще се постараем да продължим работа в духа на добро сътрудничество. Второ, към комисията господин Филори. Разбирам, че това е рефлекс. В момента, в който Европейския парламент поиска нещо, комисията отговаря, трябва реципрочност. Мисля, че парламентът проявява интерес към сътрудничеството, но разбира се, ние сме господари а, на, когато, на свой терен. Много съм доволна от това, което беше казано за балансираността на доклада. В хода на дискусията бяха казани много неща, които могат да бъдат обобщени последния начин. Първо, Турция трябва да бъде в добри взаимоотношения със своите съседи. Това, което казвам за Кипър, съответства е, на императивите, проистичащо от предстоящото председателство. Предложението е балансирано и а, е, моят въпрос е към господин Хаци Кюргил. Ако поглед прочетете доклада, ще видите дори в първия вариант на доклада, че споменавам предстоящото председателство на Кипър. Говоря за фамагуста и въпросът ми е онова, което вие казвате е, е заложено в доклада. Всичко онова, което казвате, е отразено в доклада. Второ, към баронеса Латфорд, е, но и други – наясно сме с това, че има чувствителност, но тази чувствителност е характерна и за двете страни. И да не забравяме, че от една страна чувате, да, Кипър е държава членка, трябва да бъде защитаван. От друга страна се казва, трябва да се постигне напредък по отношение на търговията. Моята цел като докладчик е да бъда обективна и да а, предложа идеи. Но трябва да бъде и реципрочност. Аз получих измененията. Има множество изменения за Кипър и препоръчвам да прочетете отново доклада. Мисля, че той е категоричен, ясен и обективен. Малко ме заболя от коментарите направени от господин Милан Мон. Той говори за споразумението с, за визовото споразумение с, между Турция и трети страни. Ако Турция не прави това в съответствие с ангажиментите си, възниква проблем. Можем обаче да погледнем нещата и от обратната страна. В доклада казваме, че ако има споразумение за реадмисия и това споразумение е подписано, тогава ще има път към визова либерализация и ние трябва да обсъдим детайлите. Ето тук са някои от проблемите. Всъщност, тук става дума за постигане на баланс. От една страна искате другата страна да направи нещо, за да приведе в съответствие с политиката си тази на Европейския съюз. Но заедно с това другата страна не предприема ключови стъпки към визова либерализация. С други думи, е, става дума за баланс. Много съжалявам, ако формулировката в сегашния вид е, не е, изразява ясно това ми мнение. Докладът акцентира върху много от въпросите, които бяха повдигнати в дискусията. Върховенството на закона, което е в центъра на критериите от Копенхаген, правата на отделните лица и правата на общностите, т.е. колективните и индивидуалните права. Това е в сърцевината на европейското сътрудничество и именно това очакваме от Турция като резултат от реформите. В докладът силно акцентирам върху този момент. Ние призоваваме Турция да осъществява реформи, да заложи всички тези принципи в законодателството си и заедно с това говорим за доклад за правата на човека с Европейската комисия и комисията и съвета все още не са дали своята оценка и може би тази последователност не е много правилна. Определено ние можем да задаваме въпроси за правата на човека и за това, което очакваме от Турция, но заедно с това трябва да обърнем внимание на глави 23 и 24. Мисля, че тук успях да постигна баланс. Следователно, господин председател, Слушах много внимателно изказванията, огледах компромисните изменения, но нали разбирате, че докладчикът е и член на политическа група и заедно с това докладчикът трябва да се погрижи за постигане на мнозинство така че да се е, изпрати послание към онези, които участват в преговорите. Посланието трябва да бъде ясно, категорично, но и обективно. То трябва да е такова, че да обръща внимание на трудностите, но и на това всички важни въпроси да бъдат поставени на маста. Като докладчик се опитах да направя точно това и мисля, основните насоки на препоръките се радват на съгласието на повечето колеги. Надявам се резултатът от вота утре да бъде положителен. Колегите продължават да настояват за промени. Искам обаче да кажа, че процесът на постигане на компромиси беше много продължителен и не бива да допускаме осложняване на нещата. Някои казват, моето изменение не е отразено. Напълно е възможно, но не могат да бъдат удовлетворени всички искания. Това е ясно. Благодаря. Съвсем накратко. Да, извинявайте, че отново искам думата. На мен ми се струва, че може би има недоразумение за визовата либерализация. Ако Европейския съюз предложи визова либерализация за Турция, това е за граждани на Турция. Това означава, че турски граждани няма да имат нужда от виза. Независимо от това обаче, на външните граници ще има паспортна проверка. Безвизовите пътувания няма да касаят онези, които пътуват през Турция за Европейския съюз. Така че аз не споделям страха, че онези, които пътуват без през Турция, ще бъдат освободени от визи. А, аз не съм много запозната с въпроса за визите, но при всички случаи ние няма да освободим всички, които преминават през Турция от изискването за визия. Председателят, разбираме какво искате да кажете. Искат още, искате нова дискусия или да открият? Добре, господин Хауит. Процедурен въпрос. Приемам, че госпожа Олмен Ройтен не може да отчете абсолютно всичко. Миналата година имаше проблем в гласуването и беше казано, че някои въпроси са били отразени, а всъщност не бяха. Така че моят апел към нея и секретарията е тогава, когато нещо не е заложено, това да бъде отразено в списъка за гласуване. Вчера преговаря, вчера, вчера водихме преговори. Господин Хауи закъсня и не чу какво каза госпожа Гомес. Надявам се, че двамата ще си поговорят. Аз бях тук, когато беше тук госпожа Гомес, председателят. моля ви, нека да сложим край на този разговор и сега да продължим с доклада за Сърбия. Първият, който ще се изкаже, след като желаящите да напуснат залата, я напуснат.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 не ви приканвам да напуснете залата, а да продължим работата си по дневния ред. <laughs> Colleagues, please, please, those who have to discuss. Моля ви, унези, които имат важни разговори, да ги проведат извън залата. Онези, които искат да останат в залата и да работят, да останат, но нека да им създадем условия за работа. Телефон. Hat das Telefon beantwortet? Nein, das ist das. Hat das das hier? Start, I have to check it. Okay. So, Mr. Kachin, you have the floor. И така, господин Качин, имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Позволете ми първо да благодаря на сътрудниците от е, секретарията на нашата комисия Ева Мар, заслужава специално признание, е, тъй като тя работи особено активно е, по доклада. Благодаря и на моя асистент, благодаря и на докладчиците в Сянка за конструктивното сътрудничество, така че ние посмяхме, успяхме да постигнем е, доста компромиси. За първи път в последно време успяхме да постигнем една много по-добра атмосфера, когато обсъждахме напредъка на Сърбия. През декември знаете, че се обсъждаше въпроса за признаването на статут на кандидат на Сърбия е, Сърбия е постигнала значителен напредък и в крайна сметка е, междувременно вече знаем, че съветът е взел положително решение. Е, страната напредва бързо, особено след като бе подписан техническия протокол за, към споразумението за границите. Барикадите на, от сръбска страна ще бъдат отстранени съгласно това споразумение. А, става дума именно за а, една територия, в която а, имаше доста неприятни инциденти миналата година и струва ми се, че по този начин ние ще успеем да нормализираме взаимоотношенията с Прищина. Е, съветът ще може да потвърди по този начин статута на страна кандидат на Сърбия. Междувременно в доклада не бяха включени всички важни моменти, така че се налага да внесем и устни изменения. Моля колегите утре да се съгласят с тези устни изменения. Е, Сърбия най-сетне навлиза в фазата на е... интеграция с Европа. И ние бихме желали да подчертаем значението на правовата държава. Години наред е, реформите в Сърбия се бавеха. Съществуваше една политическа блокада поради Косово имаше и трудности във връзка с нежеланието да се съдейства на Международния наказателен съд за бивша Югославия. Междувременно вече нещата се промениха. Има политически затворници в Хага, в Сърбия очевидно се прояви е, политическата воля за борба както срещу военнопрестъпниците, така и срещу корупцията в страната. Е, създаден е съвет за борба с корупцията, има омбудсман, има специален е, пълномощник по тези въпроси. Много ясно проличава волята за борба срещу организираната престъпност. Отношенията с съседните държави, с Харватия, с Босна и Херцеговина са много по-добри. От 6 години се очаква едно по-добро развитие във връзка с Македония. Ние се надяваме, че някой ден и тази държава ще е, получи статута на кандидат. Е, Босна и Херцеговина е друг е, важен съсед на Сърбия. Това е една мултиетническа, мултирелигиозна общност, която ще трябва да изпълни съответните критерии, за да получи този статут. В Сърбия във всеки случай, най-вече във връзка с глава 23, 24, съдебна система, правова държава, вътрешни работи, има определен напредък. Гражданите е, при всички положения биха приветствали едно отваряне към Европейския съюз, е, защото е, това им обещава едно по-добро бъдеще и по-висок стандарт. Много е важно както за гражданите, така и за политиците Сърбия да получи този статут и да започне преговори. Надявам се, че ще подкрепите моя доклад утре. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Качин. Неговия доклад е отличен, балансиран, добре е, обмислен, очертава основните въпроси. Можем е, да кажем, че Сърбия навлиза в процеса на европейска интеграция, но и предстои още дълъг път да извърви. Върховенството на закона е от особена важност, затова съм съгласен, че глави 23 и 24 са от особена важност в това отношение. Предстоят и избори. Ние не знаем какъв ще бъде техният резултат. Може да бъде излъчено изцяло ново правителство, и това поставя въпроса в каква степен новото правителство ще продължи работата на своя предшественик. Този доклад трябва да бъде разглеждан много сериозно, тъй като отправя точни сигнали към Сърбия и в известна степен към целия регион на Юго-Источна Европа. Сърбия е от особена важност за дългосрочната стабилност на Юго-Источна Европа Сърбия трябва да приеме, да поеме в свои ръце европейското си бъдеще и колкото по-скоро, толкова по-добре за целия регион. Госпожа Гомеш, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Качен за балансирания му и конструктивен доклад, Той се изготвя във важен момент, който, по мое мнение, дава възможност на съвета да се слуша в препоръките от вчера и да предостави статут на страна кандидатка на Сърбия предвид на постигнатия напредък през последните години, имайки предвид е, сътрудничеството с е, Международния трибунал за бивша Югославия при разрешаването с, с предаването на съда на Радко Младич и Горан Хаджич при осъществяването на други реформи, като поставянето на началото на борба срещу организираната престъпност, както и постигнатото споразумение миналата седмица между Белград и Прищина – което създава възможности за регионално сътрудничество и което признава участието на Косово в регионални форуми. Това е изключително важно. И имаме много високи очаквания от прилагането на практика на това споразумение. Бях в Белград като участник в делегация на моята политическа група по време, когато беше подписано споразумението и беше съвършено ясно, че властите и че президента Таджич в частност са напълно наясно какви са очакванията. И повишените изисквания към държавите кандидатки. Какво означава всичко това за Сърбия? Ако Европейския съвет реши да й предостави статут на страна кандидат. Президента Борис Таджич подчерта важността на борбата срещу организираната престъпност. Тази борба беше започната от неговото правителство. Надяваме се, и ние, както и те, знаят, е, че трябва да се направи много повече, за да се отговори на критериите от Копенхаген относно реформата в съдебната система, относно всички аспекти, свързани с правата на човека, за крилата на мълценствата и други аспекти, свързани с функционирането на демократичните институции, на върховенството на закона, и а, с функционирането на свободния пазар и лоялната конкуренция. Това решение ще се вземе в важен момент. Дали да подкрепим онези в Сърбия, които постигнаха целият този напредък в отговор на изискванията за постигане на критериите от Копенхаген и европейският път на Сърбия е ясен. Това е определено европейска държава и бъдещето и е в Европа. Ние трябва или въпреки, че някои от тях твърдят, че имат европейска програма, ще подкрепим тези, които не са направили нищо по въпроса. И те получиха подкрепа от ев... зоната, еврозоната, защото ситуацията там се отразява върху социалното положение на Сърбия. Така че трябва да внимаваме кого ще подкрепим. Ето защо ще е толкова важно решението. Надявам се съветът да следва препоръките на докладчика. Госпожа Копа, която е докладчик сянка от нашата група, не можа да дойде на днешното заседание, но мисля, че аз е, изразих е, това, което тя искаше да сподели. Искам да споделя още нещо. Тя счита, че Европейският парламент трябва да е последователен в своите политически изявления и да потвърди позицията си относно Сърбия. Не трябва да се създават пречки пред процеса на присъединяване. yeah, I think. <coughs> yeah. Well, actually, the division of labor in the green. Всъщност в зелената група сме определили Франциска Брант за докладчик, но тя не може да бъде тук, тъй като беше променен дневния ред. От името и на двете ни искам да кажа, че е чудесно това, че е дадено че е дадена положителна препоръка за Сърбия. Крайно време е Сърбия да предприеме следващата стъпка към присъединяването, възстановяването на преговорите с Косово е много добра стъпка. Още един добър признак проучванията на общественото мнение говорят за това, че че перспективите за членство всъщност ще имат повече, ще доведат до повече ползи, отколкото конфронтацията с Прищина. Move to that one. Move to that. Oh, yeah. That one works. Right. Okay. Yeah. Found a working one again. Sorry. Um, I was just saying that um, I. Мисля, че е чудесно, че в а, Сърбия перспективата за а, членство като че ли наделява над националистическите настроения. Сега Сърбия ще трябва да положи повече усилия в областта на реформите. Господин Качин очерта областите, в които има нужда от най-много усилия. Например, началните показатели за глави 23-24 правата на човека, съдебната система, борбата срещу корупцията и междувременно напредъкът в взаимоотношенията с Косово трябва да продължи. Ние сме много доволни от текста на четвърти компромис, въпреки че ще настояваме за разделно гласуване по думата административен последното изречение – когато говорим за граници, трябва да говорим за интегрирано управление на границите. Думата административен тук няма място. В край на края става дума за граница. Ще поискаме разделно гласуване. Надявам се да бъде да, искането да бъде подкрепено. Доволни сме от доклада, ще бъдем още по-доволни, ако напредъкът на Сърбия продължи. Да се надяваме, че това ще стане. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика господин Качин. Не само за добрия проект, но също и за сътрудничеството му с докладчите в Сянка и другите, за да се разработи текст, който да се радва на най-широка възможна подкрепа. Мисля, че тази подкрепа ще бъде факт. Искам да поздравя сръбските представители за усилията им да изпълнят изискванията за статут на страна кандидат. Надявам се, че съвета ще потвърди този статут. Сърбия има уникален шанс да направи важна стъпка напред в процеса си на интеграция. Надявам се, че с нас и нашия доклад ще подкрепим тези е, амбиции. Мисля, че ако интеграционният процес е, остане сред приоритетите, регионът и страната ще спечелят. Заедно с това, за Сърбия, както казаха много колеги, това е само началото. Най-трудното те първа предстои. Мисля, че всички важни въпроси са обхванати в компромисните споразумения и всички те трябва да бъдат подкрепени. Трябва да. Е, не можем да не отчетем и диалога с е, Косово е, и интегрираното управление на границите. Заедно с това е необходимо да се, до, да се работи а, и след изпълнението на споразуменията и да се следи изпълнението. Приветствам позицията на президента на Сърбия за референдум в Северно Косово. Надявам се, че подобна позиция ще бъде възприята от сръбските власти при организирането на предстоящите избори в Сърбия, особено в Северно Косово. Би било полезно Сърбия да избегне излишни стъпки, които да предизвикат ненужни проблеми. На последно място за изборите надявам се, че те ще доведат до, до по-нататъчен възход на проевропейските сили в страната. Благодаря. Взимам думата само за да повторя това, което вече беше казано. Приветствам споразумението между Белград и Прищина с помощта на върховния представител и комисария Фуле. Мисля, че това е много творчески подход, който дава възможност на Косово да участва в регионалните срещи. Взето е много добро решение за статута. Казвам това, защото аз съм чувствителен към въпросите за статута. Проблемите обаче винаги могат да се решат при наличие на добра воля. И ако има добра воля и творчески подход, дори когато проблемите не могат да бъдат напълно решени, те могат да бъдат заобиколени. Желая на Сърбия успех в получаването и на статут на страна кандидатка. Надявам се, че тази пречка ще бъде преодоляна по време на следващия съвет. Пожелавам и по-нататъчно подобряване на взаимоотношенията между Сърбия и Косово. Благодаря. Благодаря. Когато говорим за перспективите на една важна страна в Европа да се присъедини към Европейски съюз, всъщност ние го обсъждаме много важна тема. Докладчикът изрази съжаление от това, че някои страни вчера в съвета са изразили резерви. Като запознат с ситуацията в една от страните, които изразиха резерви, мога да ви кажа, че това решение не е обществено достояние. Нямаше дебат, нищо. Разбрах, разбрахме това от съобщения в сръбската преса, когато поискахме пояснения, такива не бяха дадени. По-нататък трябва да, бъд, трябва да се разбере лойката на тази позиция, тъй като нямаше диалог. Трябва да се... Много е трудно да се разбере логиката, тъй като това не съответства на очакванията на хората в тези страни. По-нататък това поставя сериозна въпросителна по отношение на връзките с Европейския съюз. В момент, в който Европейския съюз се стреми активно да реши сложен проблем между Сърбия и Косово. Мисля, че това е малко несправедливо, несправедливо към сърбите, тъй като сърбите винаги са били приятели на страната, която имам предвид. Също така знам, че те се надяваха и продължават да се надяват, че и те ще станат държава членката, както тази страна стана членка пред няколко години. Надявам се, че елементи като изпращане послания за Шенген могат да бъдат приети като възможно обяснение. Лично аз мятам, че една несправедливост не може да бъде премахната с друга несправедливост. Накрая искам да изразя своята надежда, че тази позиция ще бъде промяна, резервата ще бъде отеглена. Защото в края на краищата единствените страни, които могат да решат проблема, са тези страни и ако има потребност от послание към сърбите, това е било постигнато. Трябва да сме наясно също така, че когато една страна стане страна кандидатка, наблюдението върху положението на мълцинствата ще продължи, както знаем от личен опит – така че аз се надявам, че резервите ще бъдат отеглени и позицията на тази конкретна страна, която не искам да споменавам, ще се промени. Благодаря. В личен разговор мога да цитирам страната. Госпожа Луначек има да. Сигурно вие ще ми помогнете да разбера за какво става дума. Да, е, ще се опитам, господин председател. Аз искам да благодаря на Качен за доклада му, както и за компромисните изменения, които се опита да постигне. Работихме добре заедно. Аз е, съм докладчик по Косово и затова искам да се спре на някои въпроси, които са свързани с диалога и постигнатия напредък. Е, Сърбия също трябва да положа допълнителни услуги, усилия сега и в бъдеще. Аз съм положително настроена, що се отнася до диалога от миналия петък, както и споразумението от вчера. Държавите членки се договориха да се започне, да се даде статут на страна кандидатка. Само една страна блокира това. Важно е да се споменат някои въпроси, както каза и колегата Кукан, че предстои още сериозна работа да бъде свършена от страна Сърбия, както вътре в страната, така и в отношенията и с Косово. Едвард също спомена и още един въпрос. Трябва да стане ясно на правителството в Сърбия, че изборите не трябва да включват северната част на Косово. Това трябва да е ясно послание от страна на парламента и от страна на съвета. Да не допусна това да се случи. Прилагането на споразумението предстои и не само това. Обедена съм, че много искат е, диалогът е, да продължи и след е, изборите Въпроси за телекомуникациите, за енергетиката все още не са обхванати. Това също е нещо, което следва да бъде свършено. Разбира се, участието на Косово самостоятелно в споразумението за диалога, по, по диалога е нещо, което се приема дори от пете държави, които не са признали статута на държавата. Също и ОССЕ. Така че в бъдеще Косово трябва да бъде представено самостоятелно. Постигнат е напредък и превръщането на Сърбия в страна кандидатка ще означава много за страната. Важно е да се предостави такъв статут на Сърбия. Освен това, обаче, трябва да видим доколко честно ще бъде прилагането на практика на споразумението. Европейските принципи изискват сътрудничество, не конфронтация. И това е цял процес и той трябва да продължи. Това исках да кажа във връзка за отношенията между Сърбия и Косово. Благодаря за отличния доклад. Позволете ми кратко коментар. Хубаво е това, че най-сетне бе взето решение за е, предоставяне на статута на е, страна кандидат е, на Сърбия. Това ще доведе до стабилизиране в този регион. Но в също времено ще бъде един положителен сигнал за хората в този регион. Естествено, че ние сме малко по-задържани, когато става дума за други държави. Това става ясно и в някои от компромисите. Е, Сърбия при всички положения ще трябва да поеме, така да се каже, модерирането, е, воденето. Още повече, че е, водене на преговори и на, на процесите е, така че те да вървят напред. Още повече, че една част от е, атаките на международната общност по отношение на е, недостатъчната защита на някои етнически общности или на мълцинства и така нататък са насочени директно към Сърбия. Сърбия би трябвало да докаже, че е, може да действа отговорно и трябва да покаже това и по отношение на Косово така че да няма нови действия, които да застрашават е, стабилизирането в региона и най-вече е, действията на нашите мисии, на Европейската е, мисия Атланта там на място на първо място, но и на останалите мисии, естествено. Всичко това е, е тясно свързано и така трябва да се разглежда. А сега давам думата на колегата Анкоракис. Благодаря. Ще подчертае, че положението на работещите и в селското стопанство, и в промишлеността понякога се влушава с присъединяването към Европейския съюз. Имам предвид случилото се в Гърция, така че едно засилване на капиталистическите елементи в крайна сметка доведе при нас, например, е, до е, влушаване на е, живота на хората, които работят в различните отрасли. И трябваше да поемем първоначално разходите на военните действия в рамките на НАТО и сега се оказва, че трябва да поемаме и допълнителни разходи във връзка с поддържането на някакви регионални организации. Наскоро Сърбия и Косово сключиха някакво такова споразумение. Така че е, не бива в това отношение да е, смятаме, че наистина е, перспективата за присъединяване изведнъж ще доведе до повишаване на стандарта и подобряване качеството на живот. Що се отнася до Ойлекс, до Кафор, трябва да знаем, че е, големи части от населението всъщност гледат на тези мисии като на един вид е, окупация и смятат, е, че в крайна сметка не би трябвало да се присъединяват към Европейския съюз. Е, има твърде е, евроскептични настроения, защото нещата се свързват и с действията на нашите мисии. Господин Юнкер междувременно направи някои изказвания, които бяха насочени срещу политическите лидери и партии в Гърция. Това не е в духа на Европейския съюз, струва ми се. Господин Петерле, благодаря господин председател, благодаря много на колегата Качин за неговия доклад, който много точно е, е квалифицирал проблемите, идентифицирал ги и показва посоката на развитие, която трябва да следваме. Ситуацията се е подобрила. Това е много важно. Сърбия е изпълнила една значителна част от условията, бих казала дори всички условия, които са свързани с предоставянето на статут на, статут на страна кандидат. Хубаво би било, естествено, и другите страни от този регион да последват нейните, нейния пример. Ние смятаме, че това ще се отрази благоприятно и на демократизацията, и на стабилизацията в този регион като цяло. Благодаря. Благодаря. Аз отбелязах с голямо задоволство положителните нотки в днешното представене от страна на господин Качен. Господин Качен е положителен и това показва само, че действително в такъв случай постиженията на Сърбия трябва да са забележителни. Отбелязах също факта, че господин Качин спомена, че стария доклад е политически устарял и са необходими устни изменения, които да бъдат подкрепени. Аз се присъединявам към казаното от господин Качин относно подкрепата за устните изменения и се надявам те да получат такава подкрепа, че да превърнат този доклад в по-съвременен и в важен политически инструмент за вземане на решения. Говоря сега за съвета. Европейският съвет, надявам се, ще потвърди статута на страна кандидатка на Сърбия и че този статут ще бъде важен не само за Сърбия, но и за целия регион, за целия Европейски съюз, защото едва ли можем да предвидим стабилни Западни Балкани, добре европейски интегрирани Западни Балкани без Сърбия. Що се отнася до опасенията, изразени от докладчика и някои други колеги, относно това, че има някои двустранни въпроси, които биха могли да съставляват нови пречки пред напредъка на Сърбия по пътя към Европейския съюз. Аз а, вярвам и се надявам, че това са неоснователни опасения. Разбира се, не мога да говоря от името на страна, която господин Пашко не спомена, а, но що се отнася до последната информация, която съм събрал тази сутрин и вчера вечерта, а, считам, че бих могъл да кажа и че мога да изразя надеждата, че Румъния ще продължи ангажимента си в подкрепа на европейското бъдеще на Сърбия. Не може да има зъб за зъб, око за око в този случай. И за това в заключение искам да кажа само, че за всички нас това би било полука, че една държава членка, която регулярно е несправедливо третирана, не може да се очаква от такава страна да бъде винаги разумна и щедра, така, каква, такава каквато е била или може би каквато трябва и да бъде. Това не е, може би, верния път, но е свързано с онези елементи, които под подклаждат опасенията, които се споделят тук. Читам, че съм по-добре информиран и че могат да заявят, че този проблем ще бъде изчистен в други ден. Председателят. Да, и моят извод най-накрая е, че става дума точно за Румъния. Благодаря ви много. Господин Хауит. Аз също високо ценя работата на господин Качин. Искам да го поздравя за начина по който работихме като докладчици по отделните държави. Както и вие, господин Пашко, казахте, в този дебат не обсъждаме просто изменения или някакви процедури. Това не е толкова важно. Това, което е важно, какво ще бъде бъдещето на Европа и на тази страна. Балканските страни трябва да се присъединят към Европейския съюз и не трябва а, да ги разочароваме, не трябва да разочароваме Европа. Ние също искаме стран... статут на страни кандидатки за Сърбия и Черна гора. Вчерашните дискусии с господин Качин показаха, че трябва да продължим да оказваме натиск за продължаване на диалога между Белград и Прищина. Приветстваме постигнатия напредък, но трябва да продължим натиска в тази посока. Освен това, считам, че като докладчик за Македония трябва също да отчитаме какво се прави по отношение на страната, за която аз отговарям, както стана ясно и при предишния дебат за Турция. Да се настоява превеждането на реформите, които да ускорят процеса на присъединяване, но не трябва да противопоставяме една страна на друга. Аз приветствам статута на страна кандидат на Сърбия, и се надявам да ме подкрепите и мен, така че и бивша Югославска република Македония да получи такъв статут. Благодаря. Нямах намерение да искам думата, но всъщност бях провокирана от това, което вие казахте. Сега, след като се разбрахме, че става дума за Румъния, това исках да изясня, че действително става дума за Румъния. Искам да изясня две неща. Сърбия не е страната, в която има най-сериозни проблеми с младсинствата. Не казвам, че Сърбия няма такива проблеми и че няма какво да се подобри, но казвам, че не е единствената страна и искам да кажа, че този въпрос не може да се използва за да бъде спирана Сърбия по пътя и към Европейския съюз. И сега, когато знаем, че става дума за Румъния, разговаряйте с румънските колеги, така че не този въпрос да спре Сърбия, след като сме постигнали толкова много в толкова много други области. Това е въпросът, който исках да изчистя. А, благодаря ви. очевидно, искате да спечеля следващите избори. Господин Качен има думата. А, да, а, И изразявам съжаление, че променихме дневния ред и някои докладчиците в сянка не, музе... не можаха да участват. Дебатът се проведе в изключително положителна атмосфера и в атмосфера на широк консенсус. Преди да бъде актуализиран текста с положителните тенденции на място. Да, господин Шоплин каза, че има избор, се очертават избори, че изборите са непредсказуеми, но слава Богу не става дума за Русия. Надяваме се, че Сърбия ще ги проведе в много проевропейски дух. Не знаем кой ще ги спечели, но бих казал, че пробивът е направен преди малко казах, че диалогът между Прищина и Белград е повече между Белград и Белград, но това, което е постигнато в е, този случай следва да бъде приветствено поради предизборната треска, която вече се разраства в е, Турция. Сега е време за диалог между Белград и Белград – когато той приключи, мисля, че диалогът между Белград и Прищина да продължи. Това е, на което трябва да дадем подкрепата си. Нямам да добавя към казаното от госпожа Гомеш. Бяха изразени някои очаквания от групата на социалистите. Нямам проблем с искането на зелените за разделно гласуване. Имаше дебат за конкретни държави, Румъния или не. Много е по-важно. Това, което е по-важно, е това вече да не е така и да бъде прието окончателно решение. Имаше призиви румънските колеги да направят всичко възможно. Не зависи от тях, зависи от президента Басеско. Госпожа Басеско беше тук. Надявам се, че тя е информирана за очакванията на парламента, президента Басеско да излезе с това, което всички ние очакваме крайна сметка господин Ангоракис направи много идеологическо изказване за евентуално присъединяване към НАТО. Аз не отговарям по този въпрос, не, не обсъждаме това, но аз мисля, че едно присъединяване към НАТО би било много полезно за страните от Западните Балкани, тъй като ще донесе гаранции за сигурност за всички тях и ще създаде много по-положителен дух. Това е стъпка на пред от статут на външно лице към стъпка на член. Това означава сътрудничество в интерес на бъдещето. Благодаря ви за сътрудничеството. В заключение искам да кажа, че проблемите на малцинствата винаги ще бъдат много важни за всички страни кандидатки от Западните Балкани, в това число и Сърбия. Но в началото на преговорите има една възможност. Ние очакваме нези мълцинства, които вече са признати, които могат да поискат да бъдат да се организиран, да имат възможност да изберат своите представители в мълцинствените съвети. Ние трябва да подкрепяме тези искания, трябва да под... продължаваме диалога с сръбските власти, за да се преодолее ситуацията, която в началото на. Но в началото на преговорите няма да, им, няма да има нужда да се обсъждат конкретни младсинства в Сърбия. Благодаря ви. И Надявам се, че утре ще успеем да постигнем съгласие по повечето а, изменения. Искам да ви а, предупредя, че тя ще бъде информирана първо за това, което аз казах и след това по това, което вие казахте. Дори и това не разбрах. Става дума за Балканите, драги приятелю. а, за човек от Вестфалия а, това винаги е трудно. Стигнахме до края на заседанието. Ще се видим в 3 часа. Министърът на външните работи на Йордания ще бъде тук. Надяваме се, че среща ще бъде много важна с оглед на случващото се в региона. Благодаря. Много добре.